обяснението на вода. Така че ще помоля колегите, които напускат залата, да го направят възможно най-безшумно и спокойно, за да може да пристъпим към обяснението на вода. Дамна Морвай Кристина. Госпожа Морвай. köszönöm szépen mikrofonommal van probléma elnézést. Съжалявам, господин Гласувах за доклада за платежните услуги. Много е важно, според мен, платежните услуги да са обект на много строга е, регулация. За мен като унгарка това е много важно, тъй като ежедневно съм свидетел на банки, които злоупотребяват и нарушават правата на потребителите. Свидетел съм на последствията от тези действия, тъй като хиляди унгарски граждани се оплакват от кредитите, които са получили в на валута. Трябва да се приеме регулация не само в това отношение, но и защото банките продължават да налагат различни услуги и различни такси на унгарските граждани и ние трябва да регулираме тяхната дейност. Благодаря, председателю. Днешната економика е немислима без електронни транзакции. В миналото се плащаше на ръка. Днес обществото използва все повече финансовите транзакции. Затова е нужно да има правила, облечени в закони, за да управляват тези транзакции. Така ще бъде по-лесно да се управлява този процес. Важно е системата да е прозрачна, и така ще можем да развиваме транзакциите. Стандартизация, комисионни на посредниците, всичко това трябва да бъде регламентирано. Изключително важно за економиката на Съюза е и за вярата в нас. Следващия оратор, господин Полчак. Дякую, пане председател, за Благодаря, господин председател. Аз подкрепих предложението, съдържащо се в доклада на колегата Таяни. Считам, че за да имаме електронен а, пазар на услуги в този сектор и да защитим а, в достатъчна степен потребителите, е необходимо хората да са запознати а, как да използват тези продукти аз подкрепих предложението, защото считам, че създаването на единно пространство за платежни услуги е изключително важно да се създаде една сигурна среда, да използваме наличните финансови инструменти, които са важни за потребителите, но те трябва да са запознати с тяхното съществуване. Господин Шон Кели има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз гласувах за доклада и смятам, че господин Таяни е свършил отлична работа. Големи ще са облагите от този регламент в сектора, защото непрестанно се увеличава броят на трансграничните транзакции и ние трябва да разполагаме с необходимите инструменти, за да ги регламентираме. В моята собствена страна има голям брой малки и средни предприятия, и те за бъдеще все повече ще търгуват в интернет. Ето защо. Трябва да гарантираме, че вътрешният пазар е достатъчно стабилен, за да може всички тези транзакции да се случват безпроблемно. Благодаря ви, думата е господин, господин Поспишил. Е, е Благодаря, господин председателю. И аз гласувах за това предложение. Увеличаването на ефективността на електронните транзакции в трансграничен план в Съюза е важен аспект за създаването на вътрешния пазар. Вчера говорихме за по-доброто сътрудничество по съдебни въпроси, свързване на цифровия пазар, търговията онлайн. Всички тези инструменти трябва да доведат до важното, а то е да се завърши пазара на Съюза. Приветствам това предложение, както и всичко свързано с електронни плащания, заявления и така нататък. Има падане на таксите, което е много важно за гражданите. Банковите такси падат. Личните данни ще се защитават по-добре при банкова дейност. Чудесно е това предложение. Благодаря. Благодаря. Предложение е, за законодателна резолюция за финансовите инструменти. Случая с Испания давам думата веднага на Морвай. Не. Гонзалес не присъства, за това, Морвай. Аз гласувах е, в е, подкрепа на доклада, целта на който е да се помогне на хората, които имат ипотечни заеми. В Спания има 95 семейства, които губят домовете си. В Унгария ситуацията е още по-осложнена. Унези, които са взели ипотечни заеми в чужда валука, валута, вече не се ползват от право на мораториум. Те ще загубят домовете си. За да се сложи край на това, адвокатите, НПО трябва да отвоят усилията си. Те трябва да се запознаят с доклада аз а, съм го качил на фейсбук страницата си. Благодаря, господин Урбан е в залата. Давам думата на господин Мамикинс. Благодаря ви, господин председател. Една от основните причини, поради която в много държави, включително и в моята страна, през последната десетилетия имаше криза и факта, че голям част от граждан, голяма част от гражданите не можеха да изплатят кредитите, които бяха изтеглили. Било то ипотечни или потребителски. Разбира се, в дългосрочен плат кредитополучателите би трябвало със състояние да изплатят заемите и лихвите по тях, но очевидно, че има проблема ако толкова голям брой хора на са състояние да го направят. Скъпи колеги, Правото на подслон е сред основните човешки права. Ето защо трябва да направим реформа, която да дава възможност на гражданите да изплащат своите ипотечни кредити, така че аз гласувах за този доклад, господин Полчак. Благодаря, председателю. Трябва да кажа, че не подкрепих този доклад. Защо? националните проблеми, национални въпроси се прехвърлят на европейско ниво без практически резултат, без никакъв опит за общо европейска позиция. Не смятам, че това е приемливо. Разбира се, че се чувствам на тези 600 хиляди испанци, които са загубили имота си заради банките и тези ипотеки. Разбирам проблемите, свързани с преференциалните дялове. Настоящото правителство в Испания се опитва да разреши проблемите, завещани от предишното. Затова не подкрепих това предложение. Благодаря. Преминаваме към предложение на релюзия, свързано с смъртното наказание. Госпожа Морва има думата. Magyarországon egészen 1990-ig vagy... В Унгария до 1990-1991 година имахме смъртно наказание. Аз бях преподавател в университета и в това се качество съм била на процеси заедно с мои студенти, когато са обявявани присъди смъртно наказание. На времето аз и студентите ми видяхме как хора се осъждат на смърт. Ние също посетихме затвори и видяхме хора, които очакват изпълнението на смъртното им наказание. Тъй като съм видяла тези хора с очите си, се намирам в доста затруднено положение и ми е трудно да кажа, че съм за смъртното наказание, за да се убиват тези хора в мое име. Но като юрист по наказателно право, аз осъзнавам, че се извършват доста престъпления срещу деца и други уязвими групи от населението. Благодаря. Господин Поспешел има думата. Благодаря ви, господин председател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 всичко наред ли сега? No interpretation in Czech? Nu e interpretare din cehă. Can in Okay, start again. Моля да започнете от начало. Добре. Надяваме се проблема да беше разрешен. No, I, I was asking you. Помолих ви отново да започнете изказването си. Пане председател, děkuji. Já tedy ještě jenom stručně řeknu, že jsem pod... Благодаря ви, господин председател. Повтарям, гласувах за предложението защото смятам, че Европейския съюз като международна институция, защитаваща правата на човека по целия свят, би трябвало да ръководи борбата срещу смъртното наказание. 58 държави по, по света все още прилагат смъртното наказание. И в някои държави екзекуциите се извършват по особено жесток начин, като в Китай, Иран или Саудитска Арабия, например. Това са страни, в които смъртното наказание се е обект на злоупотреби. Днес сутринта посъдихме случая на един млад дисидент в Саудитска Арабия, осъден на смърт по най-варварски начин. Ето защо трябва на всички възможни е, инстанции да настояваме за забрана на, на смъртно наказание и да настояваме, че винаги има альтернатива и това е доживотен затвор. Благодаря ви, господин Маминкин, си има думата. Благодаря, председателю. Всяко лице има право да бъде съдено справедливо, и да върне на обществото това, което е направило. Ако лицето е убило, това е невъзможно. Смъртното наказание не е ефикасно в съвременния свят. Не бива да забравяме, че винаги има възможност да има съдебна грешка. Тоест, ще загубите живота си за престъпления, които не сте извършили. Доста държави увеличиха броя на смъртните наказания, последните години, което е голяма грешка. Подкрепям резолюцията. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председател. Аз също гласувах в подкрепа на доклада. Добре е, че все повече държави слагат край на смъртното наказание. Това е особено важно тук, вътре в Европейския съюз. Ние не било дори да обсъждаме възстановяването на смъртното наказание. Разбира се, извършват се а, сериозни престъпления, хората се а, ядосват от всичко това. Но е цивилизовано да се спазват правата на човека по всяко време защото има случаи, когато са екзекутирани а, някой и след това, дълго време след смъртта му, се установява, че не е бил виновен. Хората не трябва да се екзекутират а, където и да е по света. Госпожа Маковей има думата. Аз съм против смъртното наказание. През 2014 е година 2700 души са загубили живота си вследствие на изпълнението на смъртно наказание. Всеки ден се издават а, смъртни присъди и в някои случаи просто за това, че са се възползвали от своите права. Тук, разбира се, мисля за хората, участвали в протести и в частност за Али Мохамед Наим, който е, беше осъден на смърт за своето участие в мирен протест. Преди няколко месеца Саудитска Арабия продължаваше с екзекуции като отрязване на ръка или на крак за по-маловажни престъпления. Така че се питам дали всички живеем 2015 година или само някой след нас. Госпожа Шойдова. Благодаря ви, председателю. Трябва да се отмени смъртното наказание – Общият принцип е защита на човешкия живот. Човешкият живот е най-голямата ценност. Над 2000 човека са екзекутирани миналата година в Китай. Подкрепям декларацията. Не защото искам европейските ценности да бъдат изнасени по света, а защото има злоупотреба със смъртното наказание, използва се то по политически въпроси, преследват се политически опоненти или пък за сексуална ориентация по религиозни причини. Неприемливо е и затова се радвам, че приехме този текст. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващата резолюция. Резолюцията е свързана с случилото се в Унгария. Червения шлам. Започваме с Морвай. Бюнтетеш célja аз, hogy акар анак елкерюлеше, анак... Необходимо е да не се допускат престъпления, да се извличат полуки своевременно, за да не се допуска повторение в бъдеще на същите престъпления. И това го казвам във връзка с бедствието с червения шлам след аварията в Унгария. Ние трябва да не обръщаме поглед към миналото само, а да гледаме към бъдещето, да насочим вниманието си към превенцията и да не допускаме подобни бедствия в бъдеще, за да можем да извършваме превентивна дейност и е необходимо да си извлечем полуки, да намерим виновните лица с цел да е ясно кой отговорен за съответното престъпление и това ще има превентивна цел. Благодаря. Господин си има думата. Благодаря ви, господин председател. Преди пет години Унгария беше жертва на ужасна промишлена и природна катастрофа. Десет души загубиха живота си и стотици бяха ранени. И аз искам да изкажа своята свет за към сметствата на жертвите. Имаше редица подобни катастрофи в 2002 година, например в Галиция. Имаше петролен разлив, за щастие никой не загуби живота си, но няма как да предвидим всички бедствия включително и природните бедствия но в някои случаи до бедствия се стига поради небрежност от човешка страна. Затова и много зависи, много са важни правилата за съхранение на опасни материали и трябва да предупредим хората, живещи близост на такива. Благодаря. Преди пет години в Унгария бяхме засегнати от най-голямото промишлено бедство или авария, проблема с червения шлам. Комисията по околна среда зададе въпрос с устен отговор към съвета и комисията. Въпросът бе много конкретен, например, как ще промените законодателството, за да се предотвратят повторение на този случай – как ще предоставяте средства, за да компенсирате финансовите щети? Европейската комисия така и не отговори на тези въпроси. Затова се радвам, че сега имаме резолюция, която дава конкретни мерки и заявява ясно принципа замърсителят плаща. Тук също се създава един фонд, който ще покрие щети след такива случаи. Господин Кели. Но Кели. Няма го. Uh, excuse me. Извинете, казва председателя. Преминаваме към обсъждане на равенството между половете. Тоест, преминаваме към следващата точка. Съжалявам. Най-напред давам думата на госпожа Морвай. Благодаря. Аз се въздържах при гласуването последните причини. Основната цел на доклада е да осигурим средства на така наречените развиващи се държави, които искат да спазват идеите на Европейския съюз по отношение на равенството между половете. Аз нямам проблем с този принцип, аз съм против дискриминацията възоснова пол, но това, за което говорим, не са права на момичетата да ходят на училище в Африка или пък налагането на забрана върху гениталното усъкътяване на жени. Това е неприемлива традиция, но докладът също посочва, че абортът е човешко право и така наречените развиващи се държави а, трябва да приема този факт. Има също и параграф а, за ЛГБТИ и европейските норми в тази сфера. Ние искаме да наложим тези принципи а, на тези държави срещу пари, а това не е приемливо. Благодаря. Господин Маминкинс. Благодаря ви, господин председател. Човечеството е съставено от мъже и жени и е съвсем естествено и двата пола да участват активно в развитието на всяко едно общество. Същото би трябвало да се случва и на наднационално равнище. В Европейския съюз обаче, за нещастие, някои жени на определена възраст нямат пълен контрол на живота си. Те са принудени да сключват брак против волята си и нямат право да ходят на училище. Много е важно да се сложи край на всякакъв вид дискриминация или сегрегация, основаваща се на пола. И трябва също така да гарантираме, че не се стига до положения, в които смесва живеят в крайна бедност и единственият а, а, който изкарва парите е жената госпожа Макова и я няма думата им господин Кели. Благодаря. Много се радвам, че можах да гласувам за тази резолюция заедно с моята група. 524 човека гласуваха за. Това показва, че разбираме значимостта на жените и че искаме равенство за жените. Ние бяхме против изменение 7 и 19. Там се говореше е, за свободни аборти в развиващия се свят. Аз не смятам, че това е правилният подход. Така че отхвърлихме тези две изменения и всъщност е, те не бяха приети и затова успяхме да гласуваме за този доклад. Но ако абортът беше част от текста като предложение в международен мащаб, щяхме да гласуваме а, е, против всичко. Благодаря. Сега преминаваме към доклада на госпожа Заборска за равните възможности. Давам думата веднага на госпожа Шойдрова. Имате думата. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vítám Благодаря. Радвам се, че Европейският парламент е, разгледа този доклад за равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заедостта. Това е изключително важно, особено когато говорим за разликата в заплащането. В различните държави има различни практови. Госпожа Заборска е изготвила отличен доклад и приложенията са действително много добри. Докладът беше подкреп с голям, подкрепен с голямо мнозинство, което означава, че е възможно да се постигне консенсус. Всички знаят, че жените трябва да получават също възнаграждение като мъжете за равен труд. Но понякога а, ние наблягаме на принципа на субсидиарност. Ние считам, че задължителните квоти за фирмите трябва да фигурират в регламента, защото това отива по-далече от правомощията на този парламент. За съжаление, ние не можахме да получим истинска подкрепа за това предложение, което да позволи прилагането по-нататък за равно третиране и равно заплащане на мъжете и жените. Въпреки това аз вярвам, че ще можем да приведем на практика важните аспекти, залегнати ли в доклада на госпожа Заборска. Госпожа Морва има думата. Докладът на госпожа Заборска е доклад, по който аз гласувах с въздържала се. Самият Самата госпожа Готлачик не гласува по някои части от доклада. На някои. извън парламента това може да му се стори малко странно, затова ще се опитам да ви обясня как се стигна до там. Непрестанно външни компании оценяват дейността на членовете на Европейския парламент и а, докладват за тяхната дейност в държавите им членки. Но нейната работа, този доклад показва, че госпожа Забовска, която е член на консервативната партия, която работи много професионално, беше принудена да включи е, доводи, които са против нейните собствени убеждения, като например правата на транссексуалните лица, което на практика окастри, кастрира нейният текст. И смятам, че трябва да се извадим полука от този случай, тъй като тази институция очевидно е неспособна да се отклони от своите политически коректни ценности. на себе, ще видиш starpā ган дарба за да гарантираме равенството между половете и в професионалния живот, ние трябва да се заемем сериозно с този принцип на Европейския съюз. Когато се кандидатства за работа, трябва да имаме равни възможности на кандидатите, независимо от техния пол. Същото се отнася и за равното заплащане. Трябва да направим така, че работодателите да търсят равни възможности за двата пола. Ако говорим за биология, разбира се, има разлика между половете. Но не трябва да се позволява дискриминация, затова гласувах за. Гласувах срещу доклада, защото има противоречия. В един параграф е, искаме за класифициране на професиите без оглед на пола. След това налагаме квоти на база пола. Има доста проява на некомпетентност при изготвянето на доклада. Нека жените да се конкурират на равна нога с мъжете, а не да принуждаваме компаниите да прилагат квоти. Ние живеем в общество, което може да се развива, ако хората получават работни места на базата на своята квалификация. Благодаря, господин Кели, има думата. Много благодаря, господин председател. От заглавието на този доклад смятате, че всеки член на парламента би бил склонен да го подкрепи, но се оказа, че има проблеми с някои от препоръките, които се правят в него, което е напълно разбираемо и в крайна сметка само 344 членове на Европейския парламент подкрепиха този доклад. Това е положението. Аз го подкрепих и го подкрепям с изключение на изменение 17 част 1 и 2. Моята партия Финагел гласува Амблок против това изменение, но като цяло трябва да направим всичко възможно, за да насърчаваме равенството между мъжете и жените, особено по отношение на заплащането и възможностите за кариерно развитие. Вече доста е направено, но се нуждаем от нови правила, с които да се гарантира истинско равенство в Европейския съюз от тук нататък. Благодаря ви. Думата има господин Шогов. Благодаря. В този доклад се съсредоточихме върху липсата на баланс между семейния живот и професионалния живот. В текста също така отбелязваме, че поради липсата на такъв баланс имаме изпад на ръждаемостта. Трябва да направим нещо за ръждаемостта. Иначе ни чака тъжно бъдеще. Това ще бъде основен проблем в идното десетилетие. Това да искаш да имаш деца е пряко свързано и с дискриминацията на работното място при жените. Много можем да направим в тази сфера – Радвам се, че докладът говори за изравняване на неравното заплащане между жените и мъжете. Благодаря. Сега давам думата на докладчицата, госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не можах да гласувам подкрепа на собствения си доклад. И съжалявам още повече, защото все пак в него се съдържат много добри препоръки. Примахването на неравното заплащане между мъжете и жените. Е, ние виждаме обаче задълбочаване на този проблем след раждането на първото дете. Обръщам внимание на други аспекти медицинското обслужване, което се осигурява от жените. На практика жените са санкционирани за това. Има изменения, които бяха гласувани и аз не мога да ги подкрепя. В бъдеще, може би, няма да имаме проблеми, а, решение на проблемите, пред които сме изправени, свързани с неравното заплащане защото жените липсват от измененията като цяло. Парламентului spre aprobare la începutul viitor. Протоколът ще бъде представен за приемане в началото на следващото заседание. С това приключваме заседанието. Благодаря ви.